Dzień dobry, witam koleżanki i koledzy. Добър ден, уважаеми колеги. И добре дошли. Откривам заседанието. Първата точка в дневния ни ред е съвместно обсъждане на бюджет.